Уважаеми дами и господа, нека да заемем местата си. Много ви моля за извинение, че прекъсват вашите разговори, но времето ни е ограничено. За съжаление, няма да можем да наваксаме вече изгубените от нас 7 минути, но преди всичко нека да благодарим на господин Питър Хуст Хокинс от Европейския орган за защита на личните данни, както и да приветстваме Европейския омбудсман. Сега ще разгледаме доклада на госпожа Лихтенбергер. Той е посветен на свободата на изразяването във връзка с основните права, които, разбира се, трябва винаги трябва да отчитаме в работата ни в Европейския парламент, особено когато упражняваме нашата парламентарна дейност, тъй като нямаме много време, предлагам да изслушаме първо двамата експерти. Секретариатът ме информира, че това е възможно, така че първо ще изслушаме експертите, а след това ще зададем въпроси и тъй като става дума за един правен въпрос, ще имаме едно заседание, което е открито за всички. Така че предлагам да има въпроси и отговори, но да няма пълен дебат, за да можем да преминем към следващата точка от дневния ред и след това да обсъдим при закрити врата този въпрос заедно с нашата правна служба. Господин Хустингс, вие сте прав, според нашия дневен ред. След това господин Диамандурс, господин Хустинг, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на английски, ако ми позволите. Първо, тази точка е във вашия дневен ред – поради наличието на два съвсем конкретни случая, в които ни участвахме. Ние получихме информация от инспекционната служба в Норвегия, в Норвегия която се занимава с, с защитата на данни. Ние започнахме разследване нещо, което изглежда, поне от пръв поглед като нарушение, ние предприехме някои предварителни мерки и парламентът и неговата служба за публикации незабавно се включиха в тази дейност. В доклада за разследването, който е приложен към писмото до председателя на парламента, през юни миналата година ние установихме, че наистина има нарушаване на регламент, но става дума за един конкретен документ, който беше предмет на сериозно обсъждане и в парламента, и в резултат от редица случаи този документ се появи и в интернет, и в официалния вестник на Европейския съюз. Заключенията на доклада бяха насочени към този конкретен проблем и цяло отговаряха на проблема. Ние предложихме на председателя на парламента да обмисли използването на своите правомощия проистичащи от точка 123 от правилника и също така е да се следва официалната процедура в парламента, за да може ефективно да бъде решен този проблем. С радост установих, че документите подготвени от секретарията и подкрепени от докладчика стигат до заключението, че установеното в, в, в хода на разследването е било правилно и изцяло уместно и извършено надлежно. Става дума за правомощията на нашия орган и това какво простича според силата на договора и хартата за основните права. В допълнение към приложението, може би трябва да се добави член 10 от регламент 45-2001, в който се съдържат някои конкретни разпоредби. Въпреки, че този случай беше твърде специфичен, поставя доста по-широки въпроси, свързани не само с това как да се организира защитата на данни, но също така и за това как това се съотнася с други основни права. За това, като втора точка, бих искал да изтъкна, че регламента за защита на данните и това не е само регламент, но също така има и поредица от директиви, т.е. има цяла правна уредба в Европейския съюз и тя се съсредоточава не върху устната реч и не се отнася към въпроса за свободата на словото и неща като формулировки, нарушаващи неприкосновеността на личността, да не говорим за клевета в писмена или устна форма, става дума за записване и обработка на данни. Формулировката в член 3.2 е, че се говори за обработка и записване на данни, т.е. Това, за което ние говорим, това са последици от това, което се случва в парламента. Така че регламентът възлага задължения на институциите и ние смятаме, че парламентът като такъв наруши регламента в резултат от своето действие или бездействие. Това е важно за вас, защото може да се получи така, че във вътрешната дейност на парламента има някои процеси, които са повлияни от тези разпоредби, но писмено или устно изложените доводи също така могат да бъдат обхванати от тези разпоредби. Тоест, само когато тези записи надхвърлят полето на законната, законово определен дейност на парламента и излязат в уличното пространство, тогава може да има последици в светлината на регламента, т.е. от гледна точка на предоставяне на достъп свързани с запазването на данни, достъпа до данни, но въпросът за неприкосновенност на личния живот или личността не е част от регламента за защита на данни. И това разграничаване много ясно се прави в хартата на основните права, където имаме член 7 и член 8. Член 7 практически повтаря дословно е, член 8 от Европейската конвенция за човешките права, а член 8 де-факто създава правната уредба за защита на данни от европейските институции и държавите членки. Според мен това води до едно много важно официално разграничаване. Моите правомощия, основани върху договорите и регламента, обхващат институциите, които се занимават с лични данни или обработват лични данни, но в моите правомощи не влизат въпроси, отнасящи се до неприкосновеност на личността и личния живот или противоречия с други институции. Що се отнася до другия основен проблем, аз не бих могъл да консултирам парламента, още по-малко бих могъл обосновано да го направя. Така че това е моят принос на този ранен етап. Надявам се, че не съм ви разочаровал, но отрешаващо значение е важно в заключение да кажа, че решенията, които виждам в приложението и които са били обсъждани на национално ниво, и някои от които вече са отразени в правилника за, дей... за дейност на парламента, според мен са са общи. Те са на едно твърде общо ниво, за да бъдат ефективни. Те трябва да осигурят необходим баланс. Нито едно основно право е абсолютно. Хартата позволява пропорционални ограничения въз основата на законите които са посочени в документа. Вие разполагате с този документ. Правилник за дейността на парламента също се отнася към тези документи и той позволява да се решат редица проблеми. Той дава отговори на много въпроси, но ние можем да обсъдим някои от практическите последствия – мисля, че една силна политика, която се прилага от самото начало, може да позволи да се избегнат много проблеми. Но може да се окаже така, че при отсъствие на подобна политика, вие ще имате повече проблеми, отколкото може да решите. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега Европейският омбудсман има думата. Имате думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви, че ме поканихте да взема участие в изслушването днес. Ако правилно съм разбрал, фактите, които са в основата на тази среща, могат да бъдат очертани накратко така член на, на парламента е подал иск срещу отнемането на дете от жена, за да се даде на мъж поради подозрения от сексуално насилие над дъщерята. След представянето на случая, депутатите са решили да заличат името на дъщерята от декларацията – обаче информацията, публикувана в официалния вестник на Европейската общност, е цитирал и трите имена. След това писмената декларация, която е публикувана, се оказва, че е, е, това е в нарушение на регламент 45 от 2001 година. Препоръките най-схематично описани са следните. Първо, Европейския парламент трябва да коригира писмената декларация, така че да не фигурират трите имена. Второ, в бъдеще председателя на парламента трябва да а, прави всичко по силите си за спазване на член 23 от правилника, за да се осигури максимална свобода на а, изразяване на депутатите. И накрая парламента да подобри своите процедури, за да се избегне евентуално повторение на такава административна грешка и публикуване на погрешния вариант на декларацията. Разбирам, че в светлината на констатациите и препоръките на Европейския орган за защита на данните, трябва да се препоръча много строго спазване на правилата, които въжат за дейностите на парламента. Напълно съзнавам, че има основни принципи във връзка с човешките права и съблюдаване на правото на личен и семейен живот, които са част от работата на парламента. И да се спазват основно харта, Европейската харта за правата на човека, член 24 от 2. Разбира се, всичко се прави в зависимост от възрастта на лицето Винаги, когато детето бива отнето от е, своите родители, трябва да се е, стреми да има стремеж към е, осигуряване на е, постъпка в най-добрия интерес на детето. Европейския парламент е пряк представител на европейските граждани на европейско равнище, за да може той да играе своята роля в свободно и демократично общество. От решаващо значение депутатите да могат да се изразяват без никакви ограничения. Това са основанията за имунитета съобразно протокола за имунитета и привилегиите в Европейския съюз. Член 8 от протокола предвижда, че депутатите не трябва да бъдат подлагани на никаква форма на разпит, задържане под стража или други процесуални действия с цел да бъдат принудени да подават определен вид глас при гласуване. Нещо, което съдът изяснява е, че този член потвърждава индивидуалните права на депутатите и никоя институция няма право да отменя тези права. Неправилно би било да изразявам виждания как тези права и принципи се прилагат към конкретните случаи, които споменах, защото не съм направил никакво проучване и разследване на този въпрос по-нататък няма да проведа такова разследване, защото депутатите вече са обработили този случай. Макар и моят мандат в много отношения да се припокрива с определени дейности, смисъла на подписания между нас меморандум за разбирателство е да се избягва дублиране на разследвания. Смятам обаче, че мога да настоявам пред вашата комисия да потърси всички начини за търсене на правата които имат отношение към вашите разсъждения. Няма да прогнозирам и как омбудсманът би реагирал на подобни случаи за в бъдеще. Искам да посоча няколко неща във връзка с взаимоотношенията между омбудсмана и законодателния орган. През 2008 година проведох едно проучване на омбудсмана на Европейския съюз, за да установя как се гледат жалби от националните парламенти в страните членки. Отговора беше в отрицателна посока в много голяма част от анкетите и че не се оказва нужната подкрепа от националния парламент, когато самият парламент е предмет на даден случай, такива затруднения неизменно възникват. Европейския съд се произнася по правомощ мандата на омбудсмана, но не изключва действия по отношение на парламента. И важно е да се определи дали дадения случай следва да бъде насочен към съда или не. Омбудсманът е сметнал, че цялостната дейност на комисията на парламента е политическа. Затова омбудсманът не би се занимавал с оплаквания от депутати, успорващи решения за снимане на имунитет, въпреки че едно такова решение може да се оспорва по съдебен ред. Това, което се отнася до политическата дейност, трябва да се решава в зависимост от всеки конкретен случай. Пленарните заседания са част от политическата дейност на парламента. Същото заключение се отнася и до е, заседанията и решенията на бюрото, които са свързани с налагане на наказания на депутатите. Става дума за политическа дейност, а не политически противоречия. Омбудсманът е разгледал редица оплаквания срещу Европейския парламент и някои оплаквания са свързани с политически разногласия. Обаче имало е и оплаквания, свързани с достъп до документи или отстраняване от помещенията на парламента или недопускане на определени лица до тях. Нека да не забравяме ролята на член 123 от правилника на парламента и правомощията на председателя на парламента. Ако получа оплакване, аз ще обмислям винаги дали оплакването се отнася до политическата дейност на парламента. Обеден съм, че дейността на тази комисия ще бъде изключително ценна при решаването на потенциални нови проблеми. Бих искал да благодаря на комисията за този важен дебат и съм готов да отговоря на вашите въпроси. И съм готов да предоставя всяка помощ на вашия докладчик, стига тази помощ да се вписва в моите правомощия. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Лихтенбергер има думата. Извинете, може би е, поради това, че дойдохте малко по-късно, не сте е, в наясно точно какво правим. Сега а, е, ще чуем въпроси в присъствието на представители извън парламента. Трябва да обсъдим нещата подробно, но за да можем да го направим, а, е, трябва да изясним едно важно разграничение между нещо казано устно и нещо записано в протокола. А, в този контекст, в който е, работим в момента, това има много пряко отношение. Говоря за разликата между нещо казано и нещо записано в документ. Ясно е, че в някои случаи се води протокол и това, което се чудя е какво ще стане, ако лични данни бъдат включени в даден документ поради е, това, че се е направило изменение – Бих искала да помоля накратко да а, разясните този въпрос, защото смятам, че той е от значение за а, нещата, които публикува Европейския парламент, било в интернет, било в друга писмена форма. А, бихте ли отговорили, моля? Господин Хъстингс, благодаря ви за този въпрос. Споменах разпоредбата на член 3 от регламента за защитата на личните данни, как, е, прият от парламента и съвета. Така че регламентът се прилага ограничено до съответната част за обработката на лични данни в писмена форма частично или изцяло. Става въпрос за структуриран запис на данните. Що се отнася до това, което вие питате, дали попада в приложното поле на парламента или не, ще отговоря на регламента, извинете, ще отговоря да. До определена степен попада. Примерно в контекста за работата на омбудсмана има едно изключение за политическа дейност. По този въпрос регламента не въвежда изключение за специфичната задача на парламента, т.е. политически и административни задачи са обхвати, обхванати. Има изключение за Съда на Европейските общности в неговата съдебна роля, но това е изключение. В заключение, регламентът се прилага и сам по себе си той не е нищо повече от поставяне на начало на анализ личните данни трябва да бъдат обработвани а, е, адекватно и никоя от задачите на парламента не се посочва изрично и конкретно в тези правила. Може да се попадне в една извънредна ситуация, да се задават въпроси дали това е необходимо или пък уместно и подходящо, но в повечето случаи няма да възникнат подобни проблеми. Следователно, проблемите може да се появят в изключителните ситуации. В конкретния случай, за който говорим, ние избрахме да се фокусираме само и единствено върху публикацията – докладът от разследването не се фокусира върху целия процес, защото там има известни проблеми. Ние се фокусирахме върху самата публикация. Моето предположение е, че обичайната организация на воденето на протоколи, записването, архивирането няма, не би трябвало да довежда до проблеми когато се стигне до кръга на чувствителните данни, имате съществуващ правилник, на базата на който парламента извършва своята работа. Става въпрос само за изключението за публикациите. Така че, в обичайния случай, едно правило като точка, това в точка 123 точно това осигурява, че парламента изпълнява своята дейност в рамките на легитимната и подходяща уместна дейност. И накрая, до степента до която съществуват проблеми в практиката, моят съвет би бил, като резултат от вашите обсъждания, да има една ясна линия, която да очертава политиката, една разпоредба. Тя ще помогне на всички комисии в тяхната работа защото те ще боравят с документите а, и ще ги оформят така, че да отговарят на правилата. Това в повечето случаи ще бъде едно проактивно разрешаване на евентуални потенциални проблеми. Прекалено ще залитнем в теорията, ако обсъждаме а, някакви конкретни случаи, които винаги ще се сведат до разпоредбата на точка 123. Това е което мога да кажа по въпроса. Благодаря. Не мога да кажа, че съм изненадан. Отказано и други въпроси. Изглежда, че не, За това благодаря. Много сме ви благодарни за оказаната помощ. На следващото заседание с докладчика ще продължим своите вътрешни процедури. Благодаря още веднъж. Решихме от 3.30 е, да проведем кратък дебат като докладчик бих искал да ви обърна внимание на това, че имаме да се занимаем с 28 изменения към доклада. Тези изменения са ви предоставени, свързани са а, с преамбюла и с няколко други точки, а, а именно централните въпроси, които са очертани в заключителната част. Те са били оценени с цел да бъдат намерени компромисни варианти и да бъде изменен на проекта на текста. Най-вече става дума за засилените процедури, които вървят в посока към отхвърляне. Целим да бъде подобрен доклада на последното заседание в Страсбург ние дискутирахме този въпрос. Два са въпросите, които са изключително важни за мен. Най-напред това. Това не е текст, свързан с бъдещият езиков режим. На по-късен етап ще бъде взето решение възоснова на предложението, което ще получим от комисията. Едва тогава ние ще вземем решение дали ще имаме 3, 4, 5 или 25 езика включени в езиковата система. Тоест, това ще бъде на по-късен етап. Сега само ще дискутираме процедурата А именно това беше поискано от държави членки, които помолиха за засилено сътрудничество. Измененията, които бяха предложени, са били, бяха преведени на всички езици. Версиите на различните езици са налични. Те бяха приключени тази сутрин. Нямаме становище от правната служба, макар че съм запозната, че то е завършено и в 5 след обед днес ще ви бъде предоставено. Всеки от вас ще има достъп до него. Утре ще гласуваме. Едва ли ще се изненадате а, от това, че ми казаха, че правната служба и на комисията, и на съвета излиза с сходни препоръки. Тоест, това, което правим тук, е да представим на пленарно заседание една молба да бъде приключен този процес. Този въпрос се покрива от един параграф. Ние молим комисията да излезе с предложение – относно процедура, когато няма съгласие с съвет. Тук говорим не само за процедура на съгласие, но и за случаи, когато в съвета няма консенсус. Именно такъв е случая сега. Това се случи. Имаше консултации с парламента но бългийското председателство не реагира. Не мога да кажа, че това е голяма трагедия, но това е един въпрос, на който трябва да отговорим. Официално казано, това, което мога да направя, е да се уверя, че нашите действия са а, абсолютно правилни. Така сега можем да продължим с дебата с цел постигане на решение в пленарна зала. Освен това, трябва да се има предвид, че унгарското председателство възнамерява да бъде разгледан този въпрос в пленарна зала. На този етап това е което мога да кажа като докладчик. Сега давам дума на желащите да се изкажат. Госпожа Лихтенбергер има думата. Благодаря, господин председател. Според мен засилената процедура Моето мнение по засилената процедура през последните дни не се промени. Аз гледам оптимистично на нещата. Мисля, че тук ще се ограничим до определени политики. Отделни държави могат да пожелаят да продължат да упражняват своите практики. Всичко, което е различно от това, би се оказало много трудно. Засилените процедури е, станаха обичайни. Аз самата имам малък е, бизнес и в различните случаи ми се винаги трябва да спазвам законодателството. Но когато съм в съответната страна, трябва да се информирам за това какво се изисква от мен и каква е сложността за гражданите за различните европейски държави е въпрос, който не ми е чужд. Доколкото знам, засилената процедура ще бъде разгледана подробно. Мнозинството я подкрепят. Аз самата, като демократ, смятам, че също би трябвало да я подкрепя. А, макар и това да не е много лесно. В продължение на десетилетия ние се надяваме за така наречения европейски патент. Аз самата съм го подкрепяла. Сега имаме тази засилена процедура, която е проблем според мен. През следващите 3-4 години няма да можем да приключим този процес, но на този етап ще трябва да оставим нещата такива, каквито са на европейско равнище. Благодаря. Само още една забележка. Повечето изменения, според мен, са напълно основателни и разумни. Благодаря ви, господин председател. Най-вече ви благодаря за възможността да участваме в това обсъждане днес. Особено като отчитаме многото нови неща. Независимо от това, което ще се случи утре при гласуването, мисля се, че всички ни усещаме една горчивина Смятам, че всички разбираме, че нещата не са били направени както трябва и както каза госпожа Лихтенбергер, наистина има сериозни съмнения за това как е била изпълнена тази процедура. За нас това е източник на несигурност. Най-вече това, че съветът не е положил всички усилия да намери решение, отговарящо на член 20 от договора, и ние виждаме, че има много недостатъци в процедурата. Председателят на нашата комисия и докладчика винаги са се стремили да сътрудничат и да се намери решение на цяла поредица от проблеми, които бяха изникнали. И ние приветстваме доброто сътрудничество с председателя на комисията. Ние подадохме нашите предложения за изменения, но те не са били преведени писменно, включително и на испански. А става дума за важни неща, които засягат не само испанските граждани, но и всички граждани на Европа. Аз искам да ги получа на мой език и в 12 часа днес те не бяха представени на съответния език. И не става дума само за едно правно становище. Става дума за това, че ние имаме само няколко часа да проучим съдържанието на това становище и утре ще гласуваме за това. И трябва също да отчетем и мнението на правните служби. Определено има правна неяснота и несигурност в цялата процедура. И лично аз съм много недоволен от това. Миналата седмица казах, че някои хора, разбира се, това не въжи за председателя и за докладчика, но има някои хора, които разглежда, че ние можем да спечелим тази битка. Това не е така битка да ще продължи и тя ще засегне всички нас. За съжаление, смятам, че повечето от нас се намират тук, защото ние вярваме в Европа и във вътрешния пазар и искаме да ги подпомогнем. Аз съм фанатичен поддръжник на вътрешния пазар. Аз винаги съм го заявявал публично и подкрепям това, което прави комисар Барния в тази сфера. Но според мен е безсмислено да се променят и то загадъчно основните правила в съвета и тук просто да има някакви внезапни промени. Разбирам, че някои колеги искат да приключат с тези въпроси, защото ние много дълго време се занимаваме с тях. Ние всички сме съгласни с това, че европейския патент е нещо изключително важно. Така че аз тук няма да говоря по начин, който ще бъде двусмислен. Естествено, всички приветстваме идеята за европейски патент и искаме да подпомогнем комисар Барния това да се случи. Но ние участваме в една битка, която ще доведе до жертви в бъдеще. И тази битка няма да помогне на нашата кауза. За съжаление, ние участваме в дебати, към които бихме могли да сме по-добре подготвени и да имаме повече съгласие, а не просто нещата да получаваме изведнъж, без да сме подготвени. Разбира се, испанските депутати в бъдеще ще подкрепят всички възможности за укрепване на вътрешния пазар, но по начин, по който ние одобряваме това засилено сътрудничество в светлината на Лисабонския договор. А трябва да бъде такова, че да не оставя такава горчевина в нас. Що се отнася до член 326, аз имам сериозни съмнения, доколкото той отговаря на договорите смятам, че нещата трябва да бъдат проучени. Правителството на Испания и на други държави членки ще трябва да решат в бъдеще дали да използват съдебни процеси в бъдеще. Ние като политици трябва да поемем нашата отговорност за бъдещото обсъждане и, например, също така и за езиковия режим. Когато се прилагат критериите, за, упросте, за упростеност и други свързани критерии. Това е необходимо, за да имаме по-ефективен Европейски съюз. Да, разбира се, може да се реши всичко да бъде на английски, но ние трябва да сме много внимателни. Казвам това на онези, които непрекъснато мислят, че някой ще спечели, някой ще загуби. Не. Ще има прекалено много загубили. Надявам се, че в бъдеще, когато обсъждаме регламенти, ще възприема по-добър и по-конструктивен подход. Не мога да се съглася с факта, че изникват някои изненади, най-неочаквано, и се очаква чудеса писменият превод да се направи за 12 часа или че за няколко дни може да се изготви нов регламент. Не, аз не очаквам чудеса и не вярвам в тях. Смятам, че трябва да сме много бдителни към това, което се случва в тази област. Надявам се, че заедно с други колеги и в други области ние ще можем да бъдем много по-конструктивни когато става дума за това, което ни обединява, а именно вярата в необходимостта от този европейски патент. Той е особено необходим в условията на криза. Трябва да използваме всички средства, които имаме на разположение, благодарение на Лисабонския договор. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Струва ми се и се надявам, че ще ме разберете при всичкото ми уважение, господин председател. Струва ми се, че моите права като член на Европейския парламент са подложени на много тежка атака. Също така ми се струва, че моите задължения да представлявам моя електорат също са подложени на атака, защото, както каза и госпожа Лихтенбергер преди малко, изведнъж ние виждаме едно засилено сътрудничество, което ние защитавахме като инструмент на Европейския съюз. И както господин Лопес съвсем правилно каза, това е един инструмент, чрез който да се направят нещата по-гъвкави, по-добър консенсус да се постигне, изобщо Европейския съюз да има по-добри постижения. И изведнъж биваме изненадани от процедура, скорост, писмени преводи, правни становища – цялостната процедура, която се следва тук, ни изненадва. Това подчертахме и в Страсбург. А, за тези от нас, които са експерти в областта на правото, а, процедурните въпроси а, стават много важен момент. Те са съществени изискванията за засилено сътрудничество реално не са изпълнени, защото нямаме доказателство за ефекта. Реално не е доказано, че е достигнат лимита на засиленото сътрудничество, защото, както каза предишния оратор, голям брой предложения се разглеждат в съвета – понякога само на един единствен език. Обаче това е трик. Мамят ни. Карат ни да приемем а, текста на три езика, а не на пет, а накрая се стига до материал само на един език. Така че ние реално се намираме в една ситуация, която в Испания през 19 век е била наложена на хората да се подчиняват и да я приемат. Това обаче е в противоречие с нашите права и нашите задължения. И като депутати ние трябва да защитаваме нашия електорат и неговите интереси. Така че, господин председател, не знам дали е възможно да се направи корекция, след като вече целият процес е започнал и нещата вървят и утре предстои да гласуваме. Обаче сега ни казват, че няма да можем да внасяме изменения за пленарната сесия как можем да представяме изменения, които предлагаме в пленарното заседание ако не можем тук да представяме изменения и да консолидираме своите права. Ние трябва да разгледаме нещата по същество и да можем да предложим изменения. Не съм убеден, че това изцяло отговаря на разпоредбите за засилено сътрудничество. Трябва много да внимаваме, да сме на штрек. Ние като представляващи европейските граждани трябва да следим всичко – и не просто да гълтаме всичко, което ни се сложи в устата. Благодаря, господин председател. Госп... Благодаря, господин Балтазар има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че е важно да продължим тази дискусия по начина, който вие предложихте в встъпителните си думи. Необходимо е да мислим за засиленото сътрудничество в контекста на европейския патент. От това, което съм чувал и чувам в този, тази комисия, смятам, че Европа трябва да бъде един инструмент за растеж в държавите членки. И с оглед на това ние необходим капацитет, да можем да се справяме с забавяния, пречки и липса на мобилност, която евентуално съществува в държавите членки. Това, например, е случая, с който има връзка директивата за забавените плащания. Има някои държави, които се намират в състоянието, в което са днес, просто защото са успели да ускорят времето на прилагане на установените си практики. Имало и други случаи, когато е трябвало да а, мислим за засилено сътрудничество. Мисля, че в голям брой случаи това беше съвсем основателно. Държавите членки си имат свои собствени подходи и начини за справяне с ситуациите и е необходимо да се създаде един европейски подход за упростяване на правилата в определени сектори. Това обаче, което ме изненадва и да направо ме озадачава при прилагането на този инструмент днес е това, което чухме за единния пазар. Това е първия случай, за който си спомням, когато сме е, обсъждали засиленото сътрудничество и този ефект, който той то ще има, а именно хората да започнат да се тревожат какви ще са последиците от улесняването на нещата за бизнеса и създаването на преимущества, каквито в момента няма за европейския бизнес. Факт е, че някои държави членки прилагат подобни инструменти, а пък други не прилагат такива. Но всичко това има доста странни ефекти върху единния пазар. Аз и мислех, че това е една съвсем нормална, обикновена процедура – защото не изглежда, че в нея има роля и за Европейския парламент. И в повечето случаи тя изглежда статична и вече е взето решение. Но не ми е минавало през ум, че Европейския парламент ще иска да води дебат по този въпрос и по този начин да създаде и прецедент, включително и да гласува. Обаче в известен смисъл ние създаваме прецедент. Не става въпрос само за това да наваксваме определени закъснения поради исторически, религиозни или други фактори. Тук става въпрос за нещо съвсем различно, както признават и много от държавите членки. Така че ние прилагаме този вид сътрудничество по начин, който всъщност е в противоречие с начина на мислене на голям брой от държавите членки. Това, за което трябва да мислим е как да използваме този инструмент в бъдещите години. Той може да се налага да се използва и по-често, а може дори да се наложи да се прилага в много по-сложни области и теми, където да се отчитат всевъзможни исторически и други фактори от държавите членки. Тоест, цялата тази дискусия е съвсем навременна. Аз се надявам, че парламента ще продължи да провежда такива дебати, дори и в светлината на регламентите за юрисдикцията и други въпроси. Парламента трябва да има свободата да се справя с подобни ситуации, не само защото някои държави членки са подкрепили настоящата е, резолюция на комисията и парламента, а също и за да сме в състояние да променяме подхода. По въпроса за езиковия режим за патентите, надявам се, че и по него ще можем да проведем една открита дискусия и парламента ще предложи най-целесообразното решение за нашите пазари. Благодаря. Благодаря, господин Бекстрам. Благодаря, господин председател. Това, което се опитваме да постигнем е близко сътрудничество между държавите членки, което да бъде по-интензивно. Именно това е засиленото сътрудничество и идеята зад него. Свързано е с националните органи, които се предполага, че би трябвало да работят заедно. Както господин Балтазаре, аз също искам да напомня, че за втори път обсъждаме този проблем. Последният случай беше свързан с подобна дискусия, свързана с Швеция. Предишния път среща. За съжаление не постигнахме резултат. Аз лично нямам нищо против засиленото сътрудничество, но трябва да си зададем следния въпрос. Ние, като членове на Европейския парламент и като човешки същества, трябва ли да възпрепятстваме другите или трябва да можем да работим заедно за бъдеще. Аз действително разбирам гледната точка, според която ние сме в позиция, в която трябва да приемем такъв инструмент – въпреки това, в ежедневната си работа ние винаги успяваме да работим заедно, дори и когато при определени случаи това става трудно. Изключително съм благодарна на нашия председател а, за доклада, изготвен по темата. И мисля, че можем да кажем, че можем да понесем тези изисквания за засилено сътрудничество, че не, не трябва да забравяме идеята за засилено, за засилено сътрудничество. Утре ще обсъдим още веднъж тази тема и аз се надявам, че всички за бъдеще ще участват в така нареченото засилено сътрудничество. Сега бих искала да ви представя унгарския заместник-председател. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, Разбирам, че това е дискусия от изключително деликатен характер. Не мисля, че трябва да влагаме емоции. Това е несъмнено, но не трябва да позволяваме да бъдем изненадвани. Европейския патент съществува от 1967 година. И смятам, че не трябва да забравяме този факт. През 2000-та година комисията излезе с допълнителни предложения. По това време Европейския парламент нямаше същия проблем като съвета в, в излизането с становище, което на съвета за което съвета поиска 15 месеца. Така че тази тема не е нова за Европейския парламент. Дори на последния съвет, свързан с конкуренцията, този въпрос беше повдигнат. Той се дискутира и по време на френското председателство. Крайна сметка, съвета предприе стъпка. Нямаше общо становище, но действително имаше предприета стъпка. Не беше ясно какъв юридически характер има тя, но имаше заключение. Аз самия си спомням много добре какво се случи. По това време аз бях член на комитета, проведохме дискусия с Испанското председателство – И от тогава дебатът не е прекъсвал. Не можем да кажем, че тези въпроси не са разглеждани в съвета, включително и режима от един език. Аз самия получих копия от документацията от съвета. Но тук не можем да говорим за нещо ново. Нещата си такива, каквито винаги са били. На второ място, много важно е да, провеждам, да проведем дебат относно това дали инструментът е добър или не, но не трябва да го ограничаваме само в една област. В миналото го обсъждахме в доста по-широки граници. Обсъждахме го заедно с Лисабонския договор, с Конституцията във връзка с тях. Спомням си, кой беше докладчик по това време? Елмер Брок. Имаше и съдокладчик. Но действително имаше такъв дебат. Ние не сме тук само за да записваме казаното. Трябва да имаме своите а, прерогативи. Трябва да кажем да или не на процедурите на засилено сътрудничество. Ако кажем да, както предлага докладчика и както бих искала аз, то в този случай процедурата започва. И тогава, разбира се, ще имаме правомощия за съвместно вземане на решение. Трябва да дадем своето съгласие относно юрисдикцията. Това въжи и за 27-те държави членки. Тоест тук говорим не само за приемане или отхвърляне на процедурите на засилено сътрудничество, а как трябва да се класифицира тази процедура съгласно договора. Най-важният е, проблем е, че не успяхме да постигнем единодушие. Ако Имахме е, мнозинство, процедура за приемане с мнозинство, нямаше изобщо да се налага да провеждаме а, е, този дебат. А, е, щеше да се вземе решение за процедурите за засилено сътрудничество с а, мнозинство или младсинство. Съгласен съм а, с казаното от а, колегата от Испания. Действително, необходимо е да изясним какво се е дискутирало в различните държави членки. Не трябва да забравяме и работата на госпожа Лолис. Знаем, че имаше едно не на европейското договорно право. Необходимо е да се намери разрешение на проблема. И последният ми аргумент, всъщност въпрос. Може ли някой да ми каже с какви альтернативи разполагаме? Ако не може това предложение да мине на пленарното заседание през февруари, Какви са альтернативите? Дали ще вземем решение през март или преди лятната почивка или на по-късен етап? Всички знаем за какво става въпрос. И това се отразява и на измененията. Аз самия попитах председателя, който ми отговори, че Съда на Европейските общности е постановил това или онова. Тук става въпрос за член 1 и 2. В едно се казва подкрепяте, в две отхвърляте. Тоест, тук не говорим за изменение на преамбюла. По-скоро говорим за това дали подкрепяме или отхвърляме съответното предложение. За това не се изисква особено време. Благодаря, господин Сперони. Последен записан за изказване. преведо. Благодаря, господин председател. Договорът предвижда засилено сътрудничество, затова никой не трябва да се изненада, изненадва от това, че няколко държави решават да се възползват тази процедура. Но договорът казва, че тази процедура трябва да се одобрява от, парла... от парламент, така че също никой не трябва да се изненадва от това, че ние изказваме нашето мнение и казваме yes, да или не. И Договорът не казва консултации с парламента, казва одобрение от страна на парламента. Така че ние можем да обсъдим подробностите и да решим дали ще одобрим тази процедура или не. Тъй като нямаме време, искам само да потвърдя това, което каза, подкрепя това, което каза господин Балтасаре. Благодаря ви. Гласуването ще бъде утре. Ще имаме възможност да се запознаете до вечера с становището на правната служба Извинявайте за това, но ние трябва да спазим решението, взето от парламента през декември, решението, взето в пленарна зала, че процедурата е тази, която трябва сега да спазваме. Така че, извинявайте, не е идеално, но това е което трябва да направим. И сега давам думата на заместник министър-председателя, министър правосъдието, държавната администрация на Унгария, господин Наврачиш. И след това ще изслушаме господин Жолдан Чефалвай, държавен министър по стратегическите въпроси в Министерството на националната економика. Ние обсъщ, обсъждахме с вас такива въпроси като Брюксел 1, интелектуална собственост, електронно правосъдие, завещание, обучение на юристи, договорно право. Също така регулация на пазара акта за малкия бизнес и т.н. Така че въпроси в тези области ще бъдат насочени към вас. Първо, господин заместник министр, бих искал да ви помоля да ни разкажете за плановете и намерението на унгарското председателство. Ще, след това ще дам думата на вашия колега. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, Първо, като увод искам да кажа няколко думи за приоритетите на унгарското председателство през следващите 6 месеца. Ще се постарая да съм кратък, за да има повече време за въпроси и отговори. Вашата комисия се обърна към нас през декември миналата година. Разбира се, ние с удоволствие Приемаме идеята за обмен на мнения с унгарското председателство на този етап, въпреки че разбира се, ние в момента сме още на първоначалния етап. Бих искал съвсем накратко да се спра върху три основни момента. Първо, вече почти месеца е изтекал от началото на унгарското председателство Нашите приоритети са следните. Първо, ние искаме Европейският съюз да е по-близо до гражданите. Това означава, разбира се, много неща. Преди всичко, това означава утвърждаване на основните права. Това също означава да проследим как се зачитат правата на гражданите и как това се отразява в вземането на решение на европейско ниво. Това е важно, защото в цялата идея на европейското гражданство ни започнахме тази важна дейност. Вече имаме доклад за европейското гражданство, гражданството на Европейския съюз. съветът придава голямо значение на основните права. След това стои въпросът за присъединяването към Европейската конвенция за човешки права. Ние се надяваме, че по време на унгарското председателство този процес ще бъде финализиран. Втората група от въпроси е свързана с Европа за гражданите adni az uniós polgárok életét. И тук най-вече ще се съсредоточим върху правните решения на проблемите, с които гражданите се сблъскват всеки ден. Ние искаме да създаме Европа, която да носи реална полза на гражданите във всекидневния им живот. Тук разглеждаме наказателното право, мерки за подкрепа и защита на жертвите. Също така ще се стремим да намерим правилни решения. на Особено когато става дума за такива въпроси, като бракове между граждани от различни страни и последиците от това за гражданското право. Също така въпроси за унаследяване, които трябва да бъдат решени и разбира се и други въпроси. Също така Брюксел 1. Тук говорим за решения на съдилища, опериращи в сферата на гражданството и търговското право и взаимното признаване на тези съдебни решения. Третата сфера е по-малко техническа. Тук става дума преди всичко за приоритети и за това как ще постигнем нашите намерения. Трябва тук да гарантираме, че това се постига чрез тясно сътрудничество с други държави членки и с европейските институции тук, разбира се, много важно сътрудничество между съвета и вас. Ние искаме да работим в максимално тясно сътрудничество с вас в бъдеще. Ние присъствахме на вашия дебат за европейския патент и този дебат показва, че ние трябва да работим по-бързо и по-ефективно. А най-добрият начин за постигане на това е да работим заедно, така че да се движим заедно в една посока. Така че това беше, което иска да кажа като уводно слово и с радост ще отговоря на всички въпроси, господин председател. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, dziękuję panie premierze za to e, krótkie, ale bardzo przecież treściwe wprowadzenie. Wykazał pan te punkty, które z... E, Благодаря ви за встъпителните думи. Бяхте много експедитивен, кратък, но пълен със съдържание и говорихте по въпроси, които са отрешаващо значение и за нас тук в парламента. Искаме да направим живота по-лесен за нашите съграждани в Европа. Искаме да въведем механизми, които да направят живота на хората възможно най-лесен. Всички знаят, че когато един специалист, юрист говори, един обикновен гражданин на улицата трудно може да го разбере, а тук в парламента ние водим такива дебати по правни въпроси, като се опитваме да разрешим проблеми от решаващо значение за нашите граждани и които пречат на нашите граждани в ежедневния им живот. Така че, господин заместник министър-председател, моля да ни дадете някаква ориентация за преразглеждането на регламента Брюксел 2, изобщо как очаквате да протекат нещата. Имаме първоначалния проект на преразгледания вариант от комисията да ни информирате. И втори въпрос, ако не възразявате, Европейското договорно право, дали следващия неформален съвет ще се занимае и с този въпрос? За нас ще бъде много полезно да следим политическия дебат по този въпрос. Поемайки от току-що казаното от колегата преди мен, нас ни интересува целият въпрос, всичко свързано с наследяването. Дали е постигнат някакъв напредък в тази насока, защото ако има така, такова упростяване, нещата ще бъдат много по-лесни. За момента наследяването е нещо много сложно а, няма да може всяка от държавите членки да запази своето а, законодателство, отнасящо се до наследяването, без промени. Важно е да се намери решение обаче, което да дава добър ефект за всички държави членки. Знам, че в съвета и а, комисията се обсъжда този въпрос, но Смятате ли, че в рамките на унгарското председателство ще може да се постигне напредък, дори и да само неформално съгласие да се постигне, без да сме до там взискателни, просто да има едно политическо споразумение, което да упрости нещата. Господин Балтазаре, благодаря. Господин министър, по трансграничните въпроси, свързани с функционирането на вътрешния пазар. Медиацията е много важен альтернативен метод за разрешаване на спорове. Как унгарското председателство смята да следи и да улеснява правилното транспониране и прилагане на директивата за медиацията в държавите членки? Благодаря. Благодаря ви. Предлагам да дадем думата на господин министъра да отговори на тези въпроси, които бяха зададени до тук. Благодаря ви. Доколкото сме осведомени, Предложението ще бъде внесено през февруари. Комисията още през декември внесе предложение, което предстои да бъде публикувано през февруари, доколкото сме осведомени. Става въпрос за доста чувствителни теми и трябва да водим максимално интензивни дискусии, за да напрегнем, напреднем възможно най-много. Възнамеряваме през юни месец да се направи дебат за ориентация. Това всъщност ще е последното заседание при унгарското председателство, но ако искаме да стигнем до него, ще трябва да ускорим а, темпа си на работа. Естествено, мненията се променят, възникват различни ситуации, но това са поне нашите намерения така да процедираме. Относно договорното право, през 2009 година, месец октомври, беше публикувано едно предложение от комисията. Господин министъра се коригира по въпроса за договорното право. Все още очакваме да получим предложение от комисията. Би трябвало то да бъде внесено през октомври тази година. Ние сме заявили пред комисията своя ангажимент. Поели сме ангажимент през юни месец 2011 година да се направи работен обяд на тази тема. Наследственото право, повдигна се и този въпрос, за наследяването и дали може да се постигне политическо споразумение по този въпрос, ако не изцяло и пълно техническо споразумение. Миналата седмица имахме дискусии по правото на наследяване, беше включено в дневния ред. Ние проявяваме интерес към това да разберем какво очакват от нас държавите членки като напредък в тази посока. Имаме намерение да го включим в, в, в дневния ред на неформалния съвет. Категорични сме, че трябва диалога по този въпрос да продължи, защото така има по-голяма вероятност да успеем да доближим позициите на различните а, страни, които те застъпват. В различните държави членки правните системи много се различават по този въпрос, но все пак трябва да се постараем да намерим общите точки, за да можем да постигнем напредък и съответно нужното сближаване на различните правни системи. Тоест, Надяваме се, че ще се постига постепенно подобряване на ситуацията и ще има напредък. Надявам се това да не звучи прекалено амбициозно като цел. Дори да не можем във всички области и посоки да постигнем напредък, дори и само политическо съгласие да се постигне по този въпрос, това за нас ще е удовлетворително. Зададе се въпрос и за медиацията. Отново Очаква, и по този въпрос очакваме предложение от Европейската комисия. Съветът е взел една много отворена позиция по този въпрос и веднага, щом получим предложението от комисията, намерението ни е да го анализираме и да преценим как можем да напредваме, но на този етап още нямаме предложение от комисията. Председателя на комисията, благодарим на господин министъра за изложението и за отговорите на нашите въпроси. Ако няма повече въпроси, нека да пожелаем на господин министъра успех на унгарското председателство и се надявам през юни да можем да обсъдим какво сме постигнали заедно. Сега смяна на караула, така да се каже, е, приемаме следващия министър от унгарското правителство.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 да ни представите вашите цели. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Преди да навляза в детайли, нека най-напред да ви запозная за какво става дума по различните досиета. От финансовата криза научихме много уроци. Някои от тях е, са очевидни, например необходимостта от е, по-близко сътрудничество в фискалната и економическа политика поради кризата и фискалните е, и липсата на фискален баланс. Но има и още по-важни въпроси. Искам да споделя мислите си с вас и да наблегна на три въпроса. Най-напред защо концентрирането върху фискалната стабилност не трябва да изключва от обхвата си конкурентно способността. Необходимо е тя да бъде засилена с оглед на економическата стабилност на Европа, за да бъдат разрешени липсата на фиска... да бъде разрешен проблема от липсата на фискален баланс. Освен това, не трябва да забравяме нововъведенията, които са водеща сила. Освен това, човешките и природни ресурси, които също са водеща сила в нашето развитие. На трето място нормативното изискване за възстановяване и растеж, които да бъдат устойчиви и да доведат до създаване на нови работни места. Нека да си кажем истината. Растеж с безработица всъщност е една пирова победа. Економическите проблеми всъщност никога не започват само с економиката. Те имат своите корени в политиката и човешката природа. Те не приключват също само с економиката. Необходимо е да отговорим на ниво държави членки и на европейско равнище. Основното предизвикателство пред нас е, че е необходимо да имаме капацитет да се справим с този проблем. Необходимо ни е да имаме виждане за нещата в различните им проявления. Всъщност, Лисабонската стратегия, стратегия също разглежда различни мерки за управление. Необходимо е силно ръководство и ясна перспектива за реформи на европейско ниво и ниво държави членки. Виждаме една пътна карта за постигане на економическа координация и надзор. Екофин има водеща роля. Съвета за конкуренцията също провежда стратегически дискусии въз основа на заключенията на годишните проучвания. Нашата цел е да постигнем напредък с помощта на различни инициативи и политиката по интеграция. Нашите политики имат дълга история. Някои от тях отразяват съвременната действителност. Ние трябва да излезем от затрудненията, пред които сме изправени, с помощта на нови решения, които да отговорят на предизвикателствата пред нас. Дами и господа, благодарение на съвета по конкурентоспособността, искам да ви представя двата принципа, възоснова на които ние искаме да работим по време на нашето председателство. Според нас те са изключително важни за възстановяването на Европа. Първият принцип е прост. Нека да стане по-ефтино за бизнесите да се развиват Нека те да оперират на европейско равнище с помощта на по-малко разходи. По този начин ще можем да се възстановим от кризата с... и в същото време да създадем работни места и економически растеж. Необходимо е да бъдат премахнати всички препятствия. Въпреки това, има някои неща, които не са в нашето полезрение. Необходимо е да се занимаваме с предотвратяването и разрешаването на конфликти. Не трябва да губим ресурси и ефективност. Винаги ли политиците трябва да си задават въпроса трябва ли нашите действия да се фокусират върху създаването на стойност? Действително, ние можем да отговорим с еднозначно да. Засиленото сътрудничество ще доведат до една по-добра конкурентоспособност с по-малко разходи. Европейското частно дружество ще даде възможност да, да служим на европейския пазар без препятствия. Много важно е бизнесите да имат по-малко разходи, да се използва потенциала на единния пазар – Вторият принцип е необходимостта от политики за борба с нефункционирането и фрагментизацията на пазара. Знаем, че разделението на труда е изключително важно, но също така знаем, че то се ограничава от пазара. Ето защо можем да се радваме на ползите от единния пазар и разпределението на труда тогава, когато се борим и предотвратяваме фрагментирането на пазарите. Фрагментирането на пазарите е пречи на бизнесите да се възползват от предимствата, от които би трябвало. Освен това се повишават разходите за потребителите. Тоест, Фрагментиране на пазара означава намаляване на потенциала за економическо развитие и създаване на работни места. Тези, които създават економическата политика, трябва да си, създават, да си задават въпросите дали с действията си помагат на бизнеса. Освен това, има няколко проблема, където ние можем да си позволим да отговорим с недвусмислено да. Подобряването на прозрачността на пазара е свързано с правата на потребителите в цяла Европа. Въвеждането на първия принцип на практика има за цел да ви даде поглед към едно от най-важните досиета. Професор Марио Монте очертава в своя доклад доклад, че липсата на съгласие по европейския патент е, е една от липсващите брънки на европейския пазар. В момента ние се радваме на един историк, един исторически подем, който трябва да ни помогне да се справим. Загубеното време не може да се компенсира. И сега ще а, е, Цитирам Ангела Меркел. Можем да поддържаме просперитета в Европа само ако имаме единна патентна система, която води до правна сигурност и ефективност на разходите. Необходимо е да се съсредоточим върху иновациите в Европа. Патента всъщност въплащава правата на индивида върху продуктите на неговият ум. Ако всъщност разгледаме разходите свързани с патета в САЩ, това са 2000 евро. Не... If we go forward in that way uh, on the enhanced cooperation, uh, we ние можем да намалим тези разходи до 6000. Така че, ако разгледаме колко струват патентите за цялата економика, ще видим, че ние ще спестим 700 милиона евро. И това всяка година. Това са спестявания от предприятията, които ще се възползват от опростената европейска патентна система. Унгарското председателство е силно ангажирано с възстановяването на единна патентна собственост и ние сме ангажирани с постигането на тази цел колкото се може по-бързо. Засиленото сътрудничество като че ли е най-добрият начин успешно да се финализира законодателния процес ние сме ангажирани, ангажирани с провеждането и финализирането на тази процедура. Също така искаме да се обърнем към парламента с молба да одобри процедурата за засилено сътрудничество. Тогава ще можем да започнем работа въз основа на предложението на Комисията за един европейски патент и да постигнем максимален напредък в съответната законодателна процедура в сътрудничество с другите институции на Европейския съюз. Също така има друг важен въпрос за новия правен, за, но, за новото юридическо лице и ние Работим възоснова на предложението на шведското председателство и се стремим да не да отговоря на следните три въпроса за мястото на централата на предприятията, броя на служителите и работните процедури. А що се отнася до фрагментирането на пазара, Бих искал да спомена най-важните досиета. Известна е мисълта, че конкуренцията е мотив да се постига напредък. Освободената конкуренция е задължително условие за по-голям избор на потребителите. Трябва да се изтъкне тук разликата между САЩ и Европейския съюз. Аз съм убеден, че всичките цели за укрепване на единия пазар и защита на потребителите без налагане на ненужна административна тежест върху предприятията ще бъдат едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Затова унгарското председателство смята, че след две години и половина преговори Време е да се постигне споразумение върху директивата за правата на потребителите. Ние се стремим да постигнем съгласие на първо четене между съвет и Европейския парламент. Председателството внимателно следи обсъжданията в комисиите Джуре и Имко и ние очакваме съгласие за взаимно приемлив график за преговори за първо четене. Що се отнася до хармонизацията на законодателството, председателството ще се стреми към прилагане на максимална и минимална хармонизация в съответствие с, с целите на директивата и становище на Европейския парламент. Европа е изправена пред огромни предизвикателства. Нашата цел е да направим Европа по-силна. Европейската общност принадлежи на всичките държави членки и трябва да отразява традициите и целите на всички държави членки. И това не са мои думи. Това е казала Маргарет Тачър в прочутата си реч от 1989 година. Нека да не забравяме също така, че Европейският съюз принадлежи на всичките му граждани. Трябва да отразява надеждите и целите на всички граждани. Аз съм абсолютно убеден, че съветът и парламента трябва да работят заедно. Ако ние се сътрудничим добре, ние ще можем да преодолеем бариерите и ще можем да предприем важни мерки, които да намалят разходите на фирмите и да намалят фрагментацията на пазара. Дами и господа, сега бих искал да премина на унгарски, този хубав език. tett, és szeretnénk követni mindazt a munkát. Няма звук. Spanyol és a belga elnökség tett. Szeretném aláhúzni Magyarország. Това, което искаме да направим е да продължим това, което беше постигнато от Испанското и Бългийското председателство. С други думи, ние бихме искали да надграждаме върху значителните постижения на тези председателства и разбира се ще работим в тясно сътрудничество с вас, за да постигнем напредък по важни досиета. Възнамеряваме да работим с колегите от Полша и от Дания – по процедурите на триалога. Благодаря ви. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Председателят, много ви благодаря, господин министр. Не винаги се случва хората да помадряват с възрастта, но се радвам, че вие така смятате. Госпожа Викстром поиска думата първа. Заповядайте, госпожо Викстром. Благодаря, господин министр, че дойдохте на нашето заседание днес след обяд. Много беше интересно да ви слушаме. В сферите на вашите отговорности има голям брой много интересни досиета. Както сте чули, може би влизайки в залата, ние е, решаваме до утре да дадем съгласието си относно общоевропейските я патент. Така че беше много интересно да ви чуя да споменавате значимостта на този патент. Споделям това виждане. Относно авторските права, ви очаквате директиви по много въпроси, не само по творбите на защитени с авторски права, включително управляването на е, авторското право в близките месеци го очаквате относно програмата за цифровизация на Европа и необходимостта да се премахват пречките във вътрешния пазар. Реформите на програмата за цифровизация също са е, предназначени да извлекат максимални ползи от възможностите предлагани от интернет и новите технологии. Ние очакваме множество добри неща в тази област от вашето председателство и ще е интересно да чуем вашето виждане как ще се развиват нещата по тези досиета, директивите за колективното управление и е, творбите незащитени от авторски права. Това давам като примерно. Ако вие се разпростерете по-нашироко по тези въпроси, ще ви бъда благодарна. Благодаря. Госпожа Лихтенбергер има думата. Благодаря ви много, господин министър. Няколко кратки въпроса. Част от тях са и коментар. Говорихте за предизвикателствата, пораждани от финансовите дисбаланси. Да, това е едно много сериозно предизвикателство. Би ми било интересно да чуя Какви са вашите намерения в рамките на политиката в тази насока? Какво смятате, че можем да направим? Състоянието на нещата в Европа в момента е, че конкурентоспособността не се засилва, кой знае колко, от националните финансови политики, защото в много случаи това, което правят националните правителства, реално носи проблеми и не е ясна границата. Така че ще ви бъда благодарна, ако дадете повече коментар относно вашите намерения във връзка с финансовите дисбаланси. И вторият ми въпрос, за който също ще ви благодарна, ако го коментирате, е от точно толкова голямо значение, колкото и първия. Става въпрос за разширяване на а, избора на потребителите а, за покупки. Според нас е много важно този избор да бъде възможно най-обширен, а разширяването му е много тясно свързано с а, а, наличието на добра защита на потребителите. На потребителите се дава възможност да избират между стоки, които са с еднакво лошо качество, ако няма добра защита. Така че ще съм ви благодарна, ако дадете коментар по въпроса за достъпа до пазара на потребителите, възможностите за избор, това с което разполагат, от което могат да избират просто да изложите насоките на вашата работа. И колегата Балтазар има думата. Благодаря, господин председател. Господин министър, вие очертахте редица цели и в много голяма степен ние ги поддържаме. Според мен, основната във вашия списък е европейския патент. Не става въпрос само да се постигне е, по-добро сътрудничество чрез процедурата на засилено сътрудничество. Реално желанието ни е да имаме средство, което да осигури обективно решение на проблема, който е проблем за множество държави. И така, какво възнамерявате да направите, за да бъде, бъдат привлечени за участие максимален брой държави за обсъждане на въпроса а, чрез засилено сътрудничество с европейския патент. Все повече хора проявяват интерес към този въпрос. Като цяло въпроса за юрисдикцията, регулирането и езиковия режим във връзка с патента пак в някои аспекти допира до бюрокрацията, която мъчи европейския бизнес. Комисията каза, че ако намалим с 25% регулирането в Европейския съюз, резултата ще бъде економия 42 милиона евро. Една насока, която се отнася до микрокомпаниите, неодавна одобрена от Европейския парламент, не малки и средни предприятия, микропредприятия. Това е един пример ако се намали регулирането, това ще помогне и на микробизнеса. Не очаквам, разбира се, абсолютно всички държави членки да прибягнат до това средство, но в крайна сметка какво ще направим ние, за да намалим тази огромна гора от бюрократични пречки, които тормозят бизнеса? Благодаря ви. Господин Сивка има думата. Благодаря. Господин министър, няма да ви задавам въпроси. По-скоро ще направя общ коментар. Казахте, че е необходимо да приемем процедура стъпка по стъпка и да има резултатно сътрудничество между парламента и съвета, като именно стъпка по, стиг... по стъпка ще се постигне успех. Не бих казал, че имаме кой знае какъв политически е, натрупан опит е, от сътрудничеството с съвета по такъв начин. Така че, бихте ли ни помогнали да променим това? Често казваме, че парламента бива третиран като инструмент. В последния момент ни се хвърлят документи на бюрото, на банката пред нас и едва ли може да се очаква, че становището ни по тези документи ще бъде полезно или адекватно. Та, бих искал да попитам какви са намеренията ви в това отношение – унгарското правителство ще председателства дебата по тези въпроси в следващите няколко месеца. Готови ли сте вие да прекратите една недобра практика до момента? И съгласно Лисабонския договор има нови възможности. Е, ще ги реализирате ли за парламента, за да засили той своята роля? Господин министър, казахте, че имате намерение директивата за защита на потребителите да мине на първо четене. Тази директива има отношение и към нашата работа, защото ние също участваме в обсъждането й. Но бих казал, че трябва да бъдем внимателни, защото споразумения на първо четене – не са непременно нещо, което целият парламент ще подкрепи. Има случаи, когато има известна степен на подкрепа от някои от депутатите, докато други не дават своята подкрепа. Аз, например. Така че не бива да взе, приемате за даденост нещо, а, а просто трябва да си оставите известно поле за скептицизъм. Следващия ми коментар и въпрос е свързан с договорното право в Европа. Казахте, че искате да се постигне напредък по а, статута на компаниите. Знаем къде са и трудните моменти в този контекст. От моя гледна точка има значение и участието на работниците и служителите. Аз съм за да има европейско договорно право. Също така съм за да се направи необходимото, така че да бъдат включени и работниците и служителите. За момента обаче няма индикации, че ще се достигне до компромис. Благодаря ви. Имам въпрос във връзка с казаното от госпожа Вилстрам за авторските права. Всъщност искам да отида по-далеч от системата за управление на авторските права и правата върху произведения, незащитени с авторско право. В своето съобщение за единния пазар комисията спомена, че е ускорена работата по модела за правно преразглеждане – и за въвеждането на разпоредби а, онлайн във връзка с авторското право. Знаем, че авторското право върху продукти в интернет е един много щекотлив въпрос и трябва да осигурим достъп на потребителите до различно съдържание в интернет. Комисията каза, че ще ускори своята работа в тази насока. Вие, господин министр, също ли смятате да ускорите вашата работа в тази посока? А, бях помолил също да ни дадете информация за а, това как напредват преговорите във връзка с европейския патент. Но има случаи, когато самите фирми не се интересуват от въпроси, които предизвикват разгорещени дебати в съвета но включването на работниците и служителите в а, а, функционирането на компаниите е един въпрос, който може да се окаже много щекотлив. В известна степен, разбира се, той е предмет на правното регулиране. Четвъртата директива а, относно договорното право за фирмите и как тя се отразява върху микрофирмите. Две трети от, от депутатите в парламента а, бяха мнозинство и взеха решение, обаче съвета блокира решението да а, мине тази директива. И всъщност това ли е флагманската роля която трябва да се играе от институциите. В конкретния пример с тази директива не сме напреднали особено много по този въпрос. Също нямаме кой знае какъв напредък и за бюрокрацията. А какво да кажем за директивата за защита на правата на потребителите? Тя не е много популярна тук в парламента, но все пак Просто смятам, че министрите трябва да чуват това, което казва нашата комисия. А ние нямаме много сериозни различия в становищата а, между нас и а, съвета. И нещо друго не ни допада идеята да има споразумение на първо четене, защото ако това стане, има опасност да се озовем в Люксембург, спорейки а, И след като разговарях и с госпожа Уолас, искам да кажа, че всички ние гледаме много отворено на този въпрос, но ни интересува да чуем до каква степен съвета може да направи крачка към нас, за да кажем пък ние колко можем да отстъпим, за да сближим позициите си. Господин министр, имате думата, за да отговорите на въпросите. Благодаря за големия обем въпроси. Ще започна най-напред с авторските права. Ние очакваме предложение от комисията и очакваме да да го получим през пролета. Не знаем точно кога, но когато го получим, ще, ще продължим напред. Е, ние сме твърдо решени да го направим. Що се отнася до финансовите дисбаланси, това беше въпрос свързан с фискалната политика, способността и какво смятаме, че е изпълнимо. Вярвам, че в момента има достатъчно възможности и смятам, че не трябва да забравяме проблема за защита на потребителите. Когато говорим за конкурентоспособност, имаме две цели, които не се изключват взаимно. Трябва да се уверим, че можем да съвместим тези две цели и ако успеем, това ще бъде истинско постижение на европейско равнище. Ние искаме да използваме като основа успехите на предишните председателства. доколко могат да бъдат разрешени е, бюджетните проблеми. Не мисля, че разполагаме с много време и не мисля, че е удачно сега да се занимаваме с този проблем. На друг форум би било удачно да го разгледаме, но на този етап е, ще кажа само, че са необходими строги мерки. че е необходимо да имаме силна економика, за да се справим с фискалните дисбаланси. Държавите са изправени пред различни проблеми. В много от случаите те проистичат от дългове. Този проблем може да се разреши с растеж на БВП. Според мен това е единствения начин за разрешаване на този проблем – много държави има строги програми, които са въведени. Ако искаме да помогнем на предприятията, то ние можем да направим това, като ги отървем от бюрократичните спънки и регулирането, което пречи на индустрията. Всъщност не знам дали са точни цифрите, които чухме, че 25% регулиране ще доведат до 42 милиона економия, но ако успеем да намалим административния товар, смятам, че ще постигнем ефект. Що се отнася до ситуацията в Унгария, където си Поставихме за цел да намалим бюрокрацията с 25%. Оказа се, че предишното правителство вече е направило, предприело известни постъпки, но е необходимо ние да продължим действията си към намаляване с 25% на бюрокрацията. понякога не съществува съответна институция, правна разпоредба и така нататък. Действително, можем да кажем, че намалихме данъците, т.е. намалена е административната тежест – И въпроса относно сътрудничеството между съвета и парламента. Не знам как е, е било в миналото, но мога да обещая, че ще работим в посока на добро сътрудничество с парламента, защото ние работим заедно, имаме общи цели – и както казах, в краткото си изказване убеден съм, че ако искаме да постигнем нещо, трябва да работим заедно. Това е единствената възможност, с която разполагаме. И аз и моите колеги работим в тази насока. Относно правата на потребителите, споразумението на първо четене, на второ четене, вече повече от две години и половина работим по този въпрос. В съвета за конкурентоспособността има много досиета. Действително сега е момента да разрешим този проблем. Но нека да допуснем, че имаме второ четене. Каква е а, добавената стойност. Има ли изобщо такава? Аз съм малко скептичен. Ето защо ще се опитаме да разрешим въпроса с компромисно споразумение на първо четене. Що се отнася до микропредприятията? Този въпрос е в... присъства в нашия дневен ред. Ние ще го разгледаме на заседанията на съвета през май и ще се опитаме да намерим разрешение. Благодаря, господин министър. Това беше една отлична дискусия. Искам още веднъж да изкажа благодарности от своя име и от, име на, и от името на моите колеги, да ви пожелая успех лично на вас, както и на вашето председателство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 нямат право да присъстват. Моля да напуснат залата.